Witam Państwa. Сърдечно добре дошли, дами и господа. Знам, че днес е понеделник. Специално преподаваме за понеделким. Jest godzina 15 minęła. В Польша имаме една песен по този повод. Сега е понеделник, 15 часа, започваме работа. Искам да ви поздравя най-сърдечно с добре дошли на нашата среща. Имаме едно съвместно изслушване на две комисии, които имат правомощия които са свързани помежду си, Комисията ЕМВИ за безопасност на храните и след това нашата комисия по селско стопанство. След малко ще дойде другият председател. Тя ще ръководи втората част от панела – и за това сега аз трябва малко да побързам и да започна с първата част. Момент да проверя какъв е езиковият режим. Искам сега да направя съобщение от името на двете комисии. Искам да ви приветствам с добре дошли на това публично изслушване – Става дума за сълскостопански продукти и храни. Тази тема се разглежда заедно от двете комисии. Основно става дума за това националните програми на държавите членки да бъдат обсъдени, но Регламентът за изпълнение на комисията също и в сферата на доброволното означение на происхода на храните това е уредено, както казах, в съответен регламент. Този регламент беше прият скоро и е, си задаваме въпроса дали това е достатъчен отговор на желанията на потребителите, които искат повече прозрачност при хранителните продукти. Желанието на потребителите за повече прозрачност при посочването на происхода на храните. След малко ще приветстваме с добре дошла госпожа Валян от Комисията по околна среда. И сега искам да благодаря на депутата Капуто за инициативата и за това, че беше включена тази точка. Всички, които допринесоха за разглеждането на темата днес, на, към тях отправя моята благодарност. Искам сега да хвърлим поглед върху натрупания опит и това, което е постигнато от държавите членки, които вече са си създали национални системи. Какво е въздействието върху предприятията в хранителната промишленост, също така и върху салските стопани. Имаме два панела – в първия панел имаме една презентация във връзка с изпълнение на националните програми и след това вторият панел. Това е отговор на въпроса дали е, регламентът за изпълнение отчита принципа на страната по происход, дали това е достатъчно като отговор на желанието на потребителите за прозрачност и също така по отношение на потребностите на съответните производители на хранителни продукти, т.е. и на потребностите на селските стопани. С това откривам първия панел. Поканили сме в него различни експерти и има достатъчно време за въпроси. Сега вече е време да кажа добре дошла на госпожа Валиан като председател на втория панел и след това ще има време за една презентация на ГД Санко. Това е програмата. Разбира се, има регламент за изказване. 10 минути в първия панел. Опит при изпълнение на националните програми. Очаквани последици. Трима оратори сега ще взема думата. Господин Роберто Могалбо, председател на Италианският е, съюз на селските стопани Квадирети. Той ще представи италианския опит. Себастиан Ялв, директор за безопасност на храните от Финландското министерство на селското стопанство и след това госпожа Ками Пере, която работи в е, Европейския съюз за защита на потребителите в неговите отговорни органи. Тя ще говори за френския опит. Всеки има 10 минути и много ви моля, спазвайте времето. Давам първо думата на господин Монкалво. Моля, господин Монкалво, разполагате с 10 минути, не повече. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Първо искам да представя Колдирети. Казвам се Алберто Мокалво, съм на 37 години, е, аз съм замеделски стопанин, имаме 1,6 милиона членове. Става дума за най-големия съюз е, в този сектор в Италия. Работим в сътрудничество с много организации, които се занимават с най-важните сфери на селското стопанство в нашата страна. Всичко това е посочено на този слайд. Има също така и едно дружество Амика, фундационна кампания Амика. Тук са обединени милиони души. Става дума за преки продажби на сълскостопански продукти. В момента имаме 1200 пазари и 20 000 селски стопанства. Обсерваторио Агромафия тук са обединени най-значимите прокурори на Италия – представители на полицията, които полагат усилия в борбата с организираната престъпност. Кредит Агри е едно обединение, консорциум за селскостопански продукти. В момента те гарантират инвестиции в земеделски стопанства в размер на 4 милиарда евро. Филиера Италия, това е една организация, в която участва селскостопанската промишленост и други сфери, когато става дума за етикетиране на италиански продукти в страната и в света. Защо е необходима повече прозрачност и повече информация на потребителите? Първо, данните от Министерството на селското стопанство в Италия беше проведено публично проучване и Резултатът е, че 96% от италианските граждани искат задължително означение за происход е, на храните. 80% от италианците смятат, че е важно да се купуват храни, които са произведени в Италия с е, съставки от Италия. Това е много важна тема през първите месеци на 2018 година, т.е. след публикуването на акта за изпълнение на този регламент 96, имаше една петиция за задължително по означаване на происхода на европейско равнище и над 200 000 подписа бяха събрани в срок от 2 месеца за тази инициатива. Каква е добавената стойност? Първо, това отговаря на изискването за повече прозрачност по отношение на гражданите. Освен това имаме възможност да направим видима дейността на селските стопани, що се отнася до качеството на нашите продукти. Имаме също така възможност да предприемаме действия срещу явлението саундинг, това е не само италиански проблем, а е проблем на всички държави, които произвеждат е, продукти, които се копират в трети страни. Какво направихме в Италия? Имаше един национален декрет, беше прият такъв, който се прилага повече от една година. Тук става дума за млекопроизводството и свързаните с това производства. И този италиански декрет предвижда, че трябва да се посочва страната, където е издоено млякото и страната, където е, е преработен продукта под формата на кисело мляко или друг млечен продукт. Имаме подобна система – в млекопроизводството, производството на сирене. По инициатива на Колдирети бяха издадени декрети за а, паста, за ориз, за други продукти също, подобно на декрета за млечната промишленост. Тук виждате примери на етикети, които можете да ги видите в търговията в Италия поне от една година. И наистина трябва да видим какво е въздействието от тези етикети, какъв е ефектът от задължителното значение за продукт. Първи, това беше въведено за млечните произведения, както казах. При цените на млякото видяхме, че те останаха непроменени 0,6% е увеличена само цената за една година, почти няма промяна, но това, което силно се промени е цената, която получават производителите. Тази цена се увеличи през последните 18 месеца с най-малко 25%. За това можем да кажем, че реагирахме на исканията на потребителите които искат такова задължително означение за происход при млечните произведения – Покупните цени за мляко и млечни произведения за потребителите не бяха увеличени, цените останаха повече или по-малко същите. Става дума за преразпределение на създаването на стойност. В случая се увеличи стойността за земеделските стомани, защото цената на производителя се увеличи с 25% през последните 18 месеца. Е, е стата Сега, ние сме при в първите месеци на прилагане на тази схема при а, а, тестените изделия, при пшеницата, при а, продуктите с домати. Ще видим как ще протече този процес. Има обаче още 7 европейски страни, които имат същия опит като Италия. Имам предвид националните правни норми и задължението, което те въвеждат за означаване на происхода. Това, което липсва, са хармонизирани правила в Европа днес и тъй като липсват такива правила, ние нямаме възможност да реагираме на исканията на гражданите за задължително значение на происхода и най-вече това не съответства на често е, правените декларации от страна на Европейския парламент в тази насока. Има различни е, резолюции, прияти от Европейския парламент и то с голямо мнозинство. В тези резолюции се иска въвеждане на задължително значение за происход, задължително етикетиране на происхода. Като погледнем обаче какво се случва, след приемането на регламента за изпълнение в първите месеци на 2018 година установяваме, че този регламент не отговаря на исканията на потребителите, които, както казах, искат е, задължително етикетиране на происхода. Е, при всички е, хранителни продукти трябва да се посочат и съставките. Освен това, не се реагира на многократните апели на Европейския парламент и де-факто можем да кажем, че продължава да има ситуации, при които произходът е, на съставките се смесва с митническия происход. Става дума все пак за доброволен подход е, за сега, не задължение, което да е въведено за всички по отношение на екетиране на происхода. Освен това трябва да посоча, че изключенията при географските указания и марките, всъщност това а, е, са изключения, които а, е, намаляват потенциала на този регламент за изпълнение – и ограничават приложното му поле, поради което можем да посочим, че той не изцяло съответства на това, което се посочва в член 26, параграф 3 в регламент 1196. Искам сега в заключение да кажа, че регламентът не функционира така, както се очаква и смятам, че настъпи момента за политически действия. Може би не в този мандат, но сигурно в следващия. Основният регламент 1196 трябва да се измени, за да можем веднъж за винаги за всички сектори да въведем задължение за етикетиране на происхода на първичните съставки за всички хранителни продукти в цяла Европа, така че да можем да прилагаме тези норми в съзвучие с националните норми. Благодаря. Благодаря, господин Ялмар. Себастиан Ялм, всъщност, давам ви думата. Thank you. Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест да взема думата пред е, уважаемите депутати от Европейския парламент, хора, които се интересуват от много, и много важна тема. Ние, бившите служители, много често разговаряме по тези проблеми, но може би трябва по-често да идваме тук в Европейския парламент, за да намерим решение на такива важни проблеми. Днес ще се спра на един указ относно а, обозначаването на страната на происход за някои хранителни стоки, както и един друг указ който никак не беше прият радушно, включително беше критикуван от една държава членка и е, Европейската комисия излезе с отрицателно мнение по въпрос. Сега тук става дума за Извинете, трябва да се върна назад. Сега, първият указ е, е от 2017 година, през пролетта бе приета и той е, задължава производителите на храни в, Фун, в Финландия да е, обозначат происхода на някои продукти които се продават в Финландия, като например месото, което е съставка в хранителните продукти. Няма а, прак тук. Има различни начини да се обозначи страната може да бъде дадена страна или много, много страни, или да се запише Европейски съюз или не Европейски съюз, или да се комбинират тези обозначения. Втората група продукти става дума за продукти, съдържащи млеко, включително и млечните продукти и обикновено потребителите следят е, дали правилата се спазват, т.е. дали се спазва правилото за е, държава по, на происход. Що се отнася до самият указ, който влезе в сила на 1 юни миналата година, т.е. Е, вече разполагаме с две годишен опит по въпроса. Той има ограничено поле на приложение и е, се отнася до някои пакетирани в Финландия страни, е, продукти. Е, самите производители в е, Финландия са в неравностойно положение, защото те трябва да обозначат страната на производство, докато тези, които продават техните продукти в Финландия, не са задължени да следват същите правила. И макар и да да смятам, смятаме, че този указ е добро и добър и е дал добри резултати за и потребителите е, също така считат, че е задоволително. Същото е, е мнението на е, първичните производители. Имаме специ... специално обозначение страна на происхода. Виждате тук горе на самият слайд, но за да може да се използва този, това лого, а, производителят трябва да гарантира, а, че 100% от местните, от месото, рибата а, или птиците са финландски или за други битове съставки 75% от количеството. и е, като цяло потребителите познават това лого. Ако е, производителите не използват това лого, то те трябва да обозначат писменно на етикета страната на происход и е, съответните съставки. Знам, че и потребителите, и производителите са е, доволни от е, това, но не, също така но не разполагаме и с оценка на е, въздействието и в, в бъдеще ще, ще изпратиме в началото на следващата година резултатите на комисията и държавите членки. Сега вторият указ е, е проекто указ за а, происхода на месо и а, риба, използвана като съставка в а, ястията, които се поднасят в а, училища, болници и така нататък. Ако става дума просто за яное, а ястие или порция трябва да бъде обозначено происхода на месото или рибата в писмен вид, за да не може този, който предоставя или доставчика, просто да има възможност да дава неправомерна информация на потребителите. За съжаление обаче този указ получи отрицателна оценка от комисията през февруари тази година поради разнообразни причини. Но ние при всички случаи си отбелязахме проблемите посочени от комисията и ще излеземе с нов проект в края на месеца или в началото на следващият. този указ ще, ще трябва а, да бъде експериментира, експериментира в продължение на, два, на две години, защото комисията предполага, предпочита да има срок. И по, по принцип всякакъв вид е, месо и риба трябваше да бъдат включени, но най-вероятно ще трябва да ограничиме видовете. Комисията не одобряваше на факта, че това, че не сме обърнали внимание на това, дали потребителите смятат страната на происход като гаранция за качество. Някои потребители са привърженици на хуманното отношение към животните или екологичните условия е, и условията на безопасност, тъй като в нашата страна тези стандарти са много високи. Сега по, е, ние и, и, излезахме с е, аргумент, че по принцип би трябвало в Европейският съюз а, страната, да, производството да е, е безопасно. Колкото до ресторантото, до ресторантите също има много вносно, вносна риба и на месо и проблема може да се поставя предимно в заведенията за обществено хранене, не толкова за, в домашна обстановка. Ние също така в, ние в северните страни Настояваме много на прозрачността и смятаме, че цялата информация, с която разполагате, трябва да бъде предоставена на потребителите. И ние, из, ние изискваме на етикетите да бъде записан происхода и по принцип смятаме, че ако е, се разполага с тази информация, тя трябва да бъде предоставена на потребителя, тъй като той настоява да я притежава. Разбира се, нещата не винаги са изцяло бели и черни е, и потребителите не винаги купуват е, е, местни продукти а, и понякога дори поради някакви аргум... причини, като е, хуманно отношение към животните и така нататък, те не купуват а, е, продукти, произведени в тяхната страна, така че информацията трябва да а, е, присъства. Преди да изработиме тези укази, а, ние проучихме общественото мнение от 2015 година направихме едно широко допитване. Оказа се, че потребителите е, настояват е, да имат е, обозначаване на страната на происход. 82% е, от казаха, че са удовлетворени от съдържанието на указа, който беше е, прият миналата година. И сега. Значи тук казах, въпреки, че ком, комисията не прие а, нашите предложения. Тук ще ви кажа, че 80% от а, потребителите смятат, че трябва да бъде обозначено происхода на месото и рибата, които присъстват в готовите ястия в ресторанти. Благодаря ви. Благодаря на нашият докладчик. И сега давам думата на госпожа Пера. Разполагате и вие с 10 минути, за да представите вашата презентация. Благодаря ви, господин председател, и благодаря на всички. Ще се изкажа на френски, тъй като ще ви представя най-вече френският опит след проучването на нашите членове от Франция, именно а, какво, как да избираме. Така че ще се спомня вече на опита от Франция, но преди това ще кажа няколко думи за организацията, която представляваме, именно Европейското пиво на съюзите на потребителите. Ние сме паневропейска организация, която представлява 43 независими организации на потребителите от държавите членки на Европейския съюз. И основната ни цел е да представляваме позицията на потребителите пред взимащите решения на европейско равнище в различни области, в частност в областта на стопанство и храните и смятаме, че потребителите имат право да знаят какъв е происхода на храните продукти, които купуват. Въпросът за етикетирането изобщо не е нова тема за нашата организация. Работим по нея от много години насам. През 2012 година получихме получване в четири държави членки на Европейския съюз, а именно Франция, Австрия, Швеция и Полша. Като целта беше да направим по-добра оценка на очакванията на потребителите по отношение на етикетирането и полученото показва, че близо 70% от потребителите искат да знаят какъв е происхода на хранителните продукти, които купуват, т.е. това е важен фактор при решението, което взимат, като още по-голям е броят на или делът на потребителите, които искат да знаят къде идва месото, което купуват 90%, независимо дали става въпрос за прясно или преработено месото, след което следват рибата, пресните плодове и селенчуци и млякото и млечните продукти. 80% от потребителите биха искали да знаят происходът на този вид продукти. Друга зато нашето проучване показва, че те, че потребите искат да знаят поне коя е държавата на происход, ако не е конкретният регион. По-общи и неясни етикети, указания на етикета като происход от Европейския съюз удовлетворява едва 10% от потребителите им но последно място бихме, че етикетите в момента не предоставят на потребителите нужната им информация, а именно те биха искали да знаят откъде идват суровините за производство на хранителния продукт и също така къде е бил преработен той след резултата на това получване проведохме кампания през 2014-2016 година и а, нашите искания като цяло получиха добър прием тук в Европейския парламент, тъй като на два пъти Европейския парламент прие резолюции с огромно мнозинство, с което настояваше за етикетиране на страната на происход на прясното месо и също така на месото, което се използва при преработени готови продукти, но за съжаление тези законодателни резолюции не, бях, не доведоха до взимане на законодателно решение на европейско равнище, но с интерес следим инициативите в някои държави членки и на национално равнище. Ще дам пример с Франция. През август 2016 година беше прият указ, който влезе в сила през януари 2017 година и този указ задължава от стопанските субекти да етикетират ам, страната на происход на месото, което използва в преработени продукти в момента, в който месото представлява над 8% от състава на продукта, като например при сосове и други. Изисква се също така същото за млякото, което се използва като съставка на готови продукти, в момента в който млякото или млечни продукти представляват над 8%, като става въпрос и за масло и други млечни продукти продукти. Предвижда се известна гъвкавост ако има разминаване между страната на отглеждане и страната на заковане на животното, например, се дава възможност за по-общо указание на етикетирането, като, например, страни от Европейския съюз, не страни от Европейския съюз. защото въжи и за млякото, т.е. може да има разминаване между или по-общо указание в случаите, когато млякото се спускат от някоя държава на членка на Европейския съюз и е, е била преработено в друга държава членка като се очаква тази мярка да е в сила до декември 2018 година, с което Франция ще предостави на Европейската комисия резултатите от своето от предприятите мерки, като има също така и клауза, като предвижда въпросната мярка да засяга само операторите, които произвеждат своите стоки на територията на Франция. Въпрос... Нас не интересува да знаем дали тази мярка има положително въздействие за потребителите. Това беше основната цел на нашата организация, К Шуазиер бяха направени да проучени за целта през 2016 и 2017 година. Първото проучване засягаше 244 продукти със съдържание на месо, като например панирани продукти, готова храна и т.н. И резултатът, който, който достигнахме, беше, че не можем да разчитаме на добрата воля на производителите и да очакваме от тях да предоставят на потребителите повече информация и прозрачност за происхода на хранителни продукта в случая месото. Второто ни проучване беше проведено тази година и засягаше 269 продукти, за които 53 млечни продукти, и 216 16 преработени продукта, съдържащи месо, като основната ни цел беше отново да помолим потребителите да направят сравнение с продукти, които вече са разглеждали през 2016 година. Какъв е резултата ни, ако засегнем въпроса за происход, страна на происход, Резултатите са много задоволителни по отношение на млякото, тъй като 89% от продуктите, които са били анализирани, е, и се задържат на таките си обозначения за происхода на страната. Като в, по-често се използват по-общите указания по изход страна в Европейския съюз или извън Европейския съюз за месото и, и преработените продукти съдържание на месо и много малка част от продуктите не съдържаха никаква указание за происхода, но е трудно да се каже дали това са продукти, които не са били произведени в, на територията на Франция или са били произведени на територията на страната. И то става дума за нарушение. По отношение на това дали се, изпъл... дали се оказва точната страна или региона, оказва се, че е по-високо равнището на, на упоменаване на точната страна или региона за млякото и сирането по отношение на месото положението е малко по-различно, т.е. около 50% от продуктите се държат указание е, на конкретната страна, около 50% Европейски съюз или не Европейски съюз, изключение на салатите и самишите, където почти винаги фигурира Европейски съюз или не Европейски съюз. Разгледахме развитието на етикетирането за през 2016-2017 година, като се случихме отново върху месото и млякото и следваме да извода, че е, мерките, приятели от е, френските власти, са имали много положителни резултати, особено по отношение на происхода на месото. Разгледахме продуктите, които през 2016 година не са а, е, били оказани изобщо къде какъв е происхода. Само 7% не съдържат никакво оказание в момента. Повечето имат указание за а, происход държане Европейски съюз или не Европейски съюз за потреби на продуктите, за които преди имаше указания Европейския съюз и Европейски съюз, вече 26% имат точно указания за държавата членка на, на происход, което отговаря на очакването на потребителите. Какви са основните изводи? На първо място, мерките предприятия от френските власти има много положително въздействие за потребителите по отношение на на на хранителните продукти, в частност на месото и млякото и млечните продукти. Увеличава се прозрачността средно с 25%, т.е. продукти, които през 2016 година не са съдържани етикети са никакво уточнение за пускате ли не специфичното указание Европейски съюз, не Европейски съюз, вече съдържат точната държава на происход. Също така Кашвази се опита да направи а, някакво сравнение между различните конкуренти, за да види дали има някакви технически пречки. И отговорът беше не. Очевидно, че решението действително зависи от решението на отделните дружества и желанието им да покажат нали, повече прозрачност. Очевидно, че всичко зависи от двата воля на производителите. Последният извод беше, че происходът се уточнява много по-ясно, когато това може да се използва за маркетингови цели. Тоест, установено беше, че за една трета от продуктите, при, а, които с а, малки букви на гърба на упаковката пише с а, малки букви Европейски съюз и не Европейски съюз, но пък при други продукти с големи букви на, на лицевата част на упаковката пише произведено на произведено във Франция, което очевидно е много важно за потребителите. Така, в заключение, какви са основните изводи на нашата организация на Опасното бюро на съюзите на потребителите? Продължаваме да подкрепяме искането на гражданите, които очевидно искат да знаят какъв е происходът на хранителните продукти, само в частност на месото, млякото и млечните продукти, като искат да знаят и къде е произведено съответно от хранителни продукти, къде са преработени член 26 е, на регламентът за информация на потребителите не е достатъчен. Ето защо насърчаваме да се поднови дебатът на европейско равнище по темата и се надяваме различните доклади, които, да бъдат, които ще бъдат предоставени от другите членки, които са предприели експериментални мерки, ще даде възможност отново да се обсъди темата с конкретни данни и конкретни факти. Благодаря ви. С радост ще отговоря на въпросите ви. Много ви благодаря. Благодаря на нашите експерти за много интересните им изложения. Мисля, че както винаги ще поискаме допълнителна информация по време на турът от въпроси и отговори, за да получим още повече подробности. Започваме с Коин Кастро за две минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички наши гости днес след обед за интересните доклади, които представиха. Искам само да припомня, че сме провели различни експерименти в Европа, в резултат на които има 8 държави, които приеха национални разпоредби за етикетиране на происхода. Уважаеми колеги, след тези опити трябва да се преработи основния регламент. Искам да припомня на всички присъстващи тук, е, че Марк Тарабела сега не е тук, обаче той изготви един доклад в е, Комисията по селско стопанство – който беше във връзка с основния регламент и в който той предлага задължително етикетиране на происхода на всички хранителни продукти, така че потребителят ясно да може да види откъде идват основните съставки в даден продукт. И сега този основен регламент, който беше предложен от комисар Докакис преди няколко седмици, там има известен напредък, но задължението сега действа само в определени случаи. Имаме географски указания също, указване на определена страна и смятам, че трябва да преработим основния регламент – така че в следващия мандат да изготвим нормативен акт с по-добро съдържание. Искам да ви припомня, че са важни не само потребителите в Европа и подобни искания, разбира се, отправяме и ние от Европейския парламент. Ние трябва да обмислим предложението на комисията. Благодаря. Сега благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости, които ни представиха различни инициативи. Аз лично смятам, че ако има някакъв смисъл в етикетирането на страната на произход, на происход, за мен това е важно като потребително ако както каза господин Мокалво, ако това има допълнителни добри последици за даден регион, ако това а, допринася нещо на производството, на, на производителите, на животновъдите, а, е добре. Защото това, това, това, това може да доведе доведе до увеличаване на цената на откупване, т.е. повече приходи за животновъдите или за производителите, без това задължително да води до допълнителни разходи за потребителите. Така че за мен това е добре. А, госпожа Перин а, намеси в един момент протекционизма. Аз мисля, че прозрачността е много добре. А, изискванията към потребителите, но според мене происхода не е, е, отбелязва и не съдържа никаква информация относно хуманното отношение към животните или начина на производство. Затова аз мисля, че е добре да помислиме за е изменения в е, законодателството, както каза Пауло, но същевременно да избегнем и онова, онова протекционистко е, виждане. Ерик. Благодаря, господин председател. А, искам логично да продължа казаното от Пауло и Клара. А, благодаря на тримата представители, които в а, своите изказвания доказах още веднъж, че се а, налага преразглеждане на законодателството. Сега, имал, направена ли е оценка от а, комисията за да можете да оцените начина на прилагане на трите, трите начини, колкото до самите докладчики. И тук съм съгласен с казаното от Клара. Мисля, че само а, происхода не е достатъчно про, про, происхода трябва да, трябва да включва и други аспекти, защото потребителя не иска да знае само происхода, иска да знае много неща за качествата. Дали има така, дали това е довело до увеличаване на цените в някъде за производителите или за други, или въобще по цялата хранителна верига. Дали, дали това по принцип е имало отражение върху системата за производство? Дали всъщност по някакъв начин се разделят продуктите по а, происход? Дали това е довело до някакво фрагментиране на единния пазар или до някакви промени на отношения между Европейския съюз и е, трети страни? Благодаря, господин председател. Искам да свържа изказването си с това на Пауло де Кастро. Мисля, че е добре първо да си помислим сериозно за по-прецизни европейски норми във връзка с етикетиране на происхода. Това е въпрос свързан с вътрешния пазар. Аз имам два въпроса към ораторите. Знаем, че потребителят, ако го попитаме какво иска и какво не иска, той не винаги казва истината. Има проучвания, в които се задават въпроси на потребителите дали наистина гледат това, което е написано на опиковките на млякото преди пред супермаркетите е проведена тази анкета, също така и пред съответните щандове се задава такъв въпрос от проучването. Дали хората гледат данните в етикета и отговорите са различни. И сега нещо във връзка с контрола. Това функционира в дългосрочен план, само ако контролът е ефективен. И въпросът към държавите членки е какви са сега действащите системи за контрол и как функционират. Благодаря. Господин Вайц. Аз имам няколко въпроса, но единият е към Финландия. Каква е реакцията на заедите в гастрономията и на клиентите, когато са видяли това означение, този етикет? Въпрос към Италия. Казахте, че цените на млякото са се увеличили с 25%. Сега приемам, че това се отразило върху потребителя и също така как вие определяте, че 6% от млякото, което се предлага е свежо мляко. И последния въпрос свиня с 19% храна от Штатите, царевица или соя от Южна Америка. Смятате ли, че това е наистина финландска свиня? And, and, and actually, this is a little bit of a revolution as far as the European Union is concerned. We're talking about uh... това е нещо като революция в Европейския съюз. Да говорим за етиктиране, което да съдържа а, а, страната. Ами, нали Европейския съюз? Това си европейска храна. Нали самите държави членки ще изчезнат в един момент? Но в един, един, в един момент се оказва, че избраните представители на народа са в с конфликт с комисията. Комисията каза ми трябва да ни помогнете, трябва да ни помогнете. Вижте е, цената на храните, които се внасят отвънка. А, и изведнъж избраните представители идват тук, за да разрушат цялата идея на Европейския съюз. В Обединеното кралство ние а, искаме да покажем, ето това е добро, защото е английско, а не защото е еврейско. Те за това ни А, насърчаваме производителите да прилагат дадени стандарти, други да купуват заради тези стандарти и така нататък. Ни, ние така се справяме с а, проблема. Е, факт е, че има раз, различни подходи на потребителите, някои, които купуват само поради економически причини, е, до други, които са готови да помогнат собствената са страна и да платят малко повече, и други, които е, купуват дадено нещо поради други причини, за това, че става дума за биопродукт или така нататък. Благодаря, господин председател. Госпожа Кошинска, благодаря. Искам да благодаря на днешните гости за изнесените доклади. Нямаме много време. Искам само да засегна една тема, която скоро беше представена в полските медии. Германски картофи се продават като че ли са произведени в Полша и супермаркетите, които ги продават, казват, че това е напълно възможно, защото картофите са мити и сортирани в Польша. Можем ли да лъжем клиентите по този начин и къде е посочена върху етикета Германия като страна на происход. Мисля, че трябва да прецизираме това така, че фирми, които а, са нелоялни и имат нечестни практики, не би трябвало да манипулират клиентите. Председателят благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Не виждам. Така че ви моля да отговорите накратко на зададените въпроси. Може би на всеки по две минути време за отговор. В последователността, в която изнесохте вашите доклади, моля. Да, сега ще се опитам още веднъж да отговоря на всички зададени въпроси във връзка с оценката от страна на комисията за действието на правните разпоредби. По този въпрос ще взема отношение. Мога да кажа, че в Италия има декрет по отношение на млечните произведения, който влезе в сила през април 2017 година и процедурата предвижда контрол на всеки две години. Също така е, цялата процедура е описана в регламент 1196. В тази фаза комисията още не е проучила резултатите след постановяването на декрета в Италия. Италианското министерство и органите, които отговарят за контрол на пазара в Италия, извършват оценка във връзка с е, развитието на цените на млякото. Цена на производителя, производител и също така потребителски цени. Тези данни са е, на разположение в Министерството и е, сега има и орган за контрол на цените, МЕЯ и заедно с дружество Нилсън те проведоха пазарно проучване след първата година на прилагане на декрета, така че успяхме да установим, че цената потребителската на млякото се увеличила само с 0,6% за периода. При сирането средните цени не са увеличени значително. Става дума сега за това увеличаване на 25% на цените на производителя. Разбира се, това означава голяма криза в италианския сектор на млекопроизводство, но и в европейския. И тази цена, това увеличаване на цената продължава и днес. Докато ние наблюдаваме признаци за спадане на цените в Европа. По етикетиране на происхода, това беше важна стъпка е, и ако става дума за неутрална информация, потребителят може да реши, той не трябва да бъде принуждаван да купува произведение от определена държава. Става дума за неутрална информация която да помогне на гражданите да вземат своето решение. Те, разбира се, предпочитат собствени продукти от собствената страна, но пазарните проучвания показват, че не всички взимат такива националистически решения. По-скоро те се стремят към неутрална информация, е, която да се съдържа в етикета. Естествено, потребителите искат много повече от нас, те искат все повече информация, искат да знаят е, дали а, има устойчиви индустриални практики, също така дали се спазва изискването за добро животинско здраве и също така, първоначалната информация в тази връзка мога да кажа, че помага на гражданите да знаят какви правила спазват земеделските стопани. Това, което ме изпълва с загриженост, са системите за етикетиране, които са доброволни. Например, тази система с светофара, която можете да я видите във всички британски супермаркети или пък новата френска система. Там не се предлага неутрална информация, а чрез този светофар се прави опит да се насочи вниманието на потребителя към определен вид продукт, не на база неутрална информация, а на база на едно обобщение, което някой е изготвил от името на потребителите. Сега контрола на системата, то е от много голямо значение. Е, всички е, полицейски служители, които се занимават с контрол на храните, контролират и етикетирането на происхода. Същото се е, поема е, като отговорност и от органа за борба с измамите. При контрола става дума не само за етикетиране на происхода, а и за контрол на всички видове измами в хранителния сектор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много интересни въпроси бяха зададени. Ще се опитам да отговоря поред. ред. Господин Кастро, абсолютно съм съгласен с вас. В Финландия смятаме, че наистина трябва да има единни правила в Европейския съюз и е, цената на происход е нещо, което потребителите искат. Сега, в различните страни има различни експерименти направени госпожа Гарсия. Дали това има последици за системата на производство? Сега ние знаеме страната на происход, но нищо не знаеме за начина на производство и сте абсолютно права. Но като че ли... Но вече като, като знаеме страната на происход, вече а, може да се потърси тази информация. Колкото до производството, няма системи дори в държавите членки. Мисля, че ако се искаме по информация на, по тези аспекти, мисля, че това ще е много, прекалено много административно бреме. Сега, колкото до е, отношение към животните, е, има доброволни схеми, т.е. Като, като, като цяло може да получите информация. Що се отнася до въпроса повдигнат от господин Дорфман относно системата на контрол. Имаме ли начин да контролираме Да, мисля, че наистина е много важен този въпрос. Правилата трябва да са единни, еднакви. Тогава те ще бъдат добре известни на потребителите. И потребителите ще могат е, е, да е, така да, да, да информират много бързо за липсата на подобно етиктиране или на подобно обозначаване. Също имаше един интересен въпрос от Германия за а, прасетата и за свинете, дали ако, са, ако една свиня е хранена с бразилския и фураж, дали все пак е все още финландска свиня. Да, финландска. В Финландия и Швеция са двете единствени страни, където свинете все още имат опашки. Е, сега, от друга страна не можем да кажем, че някоя свиня е по-кръс. по-добра от друга. Благодаря наказаното от господин Кастро. И ние също така бихме е, подкрепили единни правила и стандарти от е, стран, представени от Европейската комисия и мисля, че това трябва да бъде един приоритет за следващията е, парламент протекционизма и етектирането, да отговоря на госпожа. не. Това е просто фактуална информация. Аз съм нищо, не казах нищо за системата на произведателство. Просто казах, че някои оператори използват страната на происход за, като реклама. Като да кажа, че а, че просто а, на, на, начина, върху начина на производство. Но това, което искаме е подобна информация да присъства навсякъде, за да може е, наистина потребителя да бъде информиран и може да реши дали да си купи е, продукти от е, собствената си страна или от други страни. Тоест да има наистина прозрачна информация, за да може потребителя да има е, избор. А по въпроса на господин Дорфман, да, има понякога разлика между това, което потребителите казват и начина им на потребление в супермаркетите. Правени са изследвания от Евробарометър, от Европейската комисия, включително относно происхода на млекото 83% казаха, че искат а, подобна информация. Някои са готови дори да платят повече, така че това трябва да се използва. Важно е за потребителите и наистина трябва да има задължение за разкриване на происхода. Благодар... Благодаря ви. С това приключихме работата на първията панел и представенията от името на експертите. А сега ще помолиме нашите други експерти да се присъединят от нас. А сега давам, предавам председателството на госпожа Валеан като председател на ЕНВИ. И молим експертите от вторият панел да се присъединят към нас тук на председателското ме. Много ви благодаря, господин председател. Сикерски за това, че председателствахте първият панел и че се съгласихте да проведем това съвместно изкушване на двете парламентарни комисии Агри и Енви. За мен е чест да председателствам втората ни дискусионна група, посветена на секторният подход към етикетирането на за на храните. Въпросът за етикетирането на храните и в частност въпро... етикетирането на происхода на храните е много важно за Комисията по околна среда и безопасност на храните е много важна за нас, защото е свързана пряко с общественото здраве. Нашата отговорност към европейските граждани, потребителите и тяхното здраве е много важен аспект, на който много държи нашата парламентарна комисия. Ние непрестанно следим възможностите за подобряване на безопасността по въпроси като борба с измамите, с хранителни продукти, подобряване на доверието на потребителите и гарантиране на стабилността на веригата на доставки. На 20... През 2015-2016 година бяха приети доклади, посочвани на инициатива, посветени на доброволното етикетиране на происхода на месото при преработени стоки и задължителното етикетиране на страната на происхода на някои от продукти. Това показва колко важна е темата за голяма част от колегите, като си има предвид, че мнозинството от потребителите биха искали да знаят повече за качеството и происходът на техни на храните, които консумират. Този част на дискусията ни днес е посветен на, на въпроса дали законодателното Сото, което приехме преди по-малко от седмица насам, ще въведе нужното разясняване за задължителният и доброволен характер на етикетирането на происхода на хранителните продукти, дали може да предоставя и нужното доверие на потребители, като едновременно с това отговори на специфичните потребности на различните участици в сектора на производство на храни. В желанието ни да разгледаме този въпрос по-отблизо, с удоволствие ви представям тримата ни експерти, госпожа Дорота Козловска, която е директор, отговарящ за законодателството за безопасността на храните в органа за безопасност на храните на Полша. Следващият ни гост е господин Дък Якобс, който е заместник председател на Food Drink Europe, господин Павло Кара, който е председател на управителният съвет на НТ на национален ризи. С нас е и представителят на Европейската комисия госпожа Александра Никола Кополо, която е ръководител на отдел Е1 информация за храните и състав на храните. Тя ще ни даде малко повече яснота относно законодателният акт, който беше прият. Очаквам с търпение дискусията. Ние ще има и време за въпроси и отговори в край на нея. А сега давам думата на госпожа Кословска. Имате думата за 10 минути максимум. Заповядайте. Шановна пани Преводничонца, шановни пани... Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за вашата покана и за тази възможност да ви представя нашето мнение за регламентът за изпълнение който беше прият Европейската комисия преди около една седмица, ние ще, ще ви представя погледът на Полската федерация на хранителната индустрия, като ние обединяваме редица различни производители, а именно тези, които отговарят за производството на стоки, които се продават директно на дребно на потребителите. виконавча комисия комисии zostało... Регламентът за изпълнение е пряко свързан с основния законодателен акт, а именно регламент 1169 от 2011 година на парламента и съвета с разпоредбите за информация на потребителите. В него се предвижда предоставяне на информация за основната съставка в съгласие с член 26.3 на основния регламент, като се разглежда специфични случаи, а именно случаите, в който страната на происход на основната съставка е различна от страната на производство и страната на происхода на цялият хранителен продукт. Става дума за продукти, които се държат най-малко две съставки. За да може да е възможно да се приспособят към тази нова разпоредба. На първо място, посетителите трябва да анализират продуктите си и да установят коя е основната съставка. което всъщност засяга посетителите в два случая. Първият е случаите, в които вече се предвижда задължително докладване на происхода, съгласно член 26 алинея 2а на основният регламент. Или вторият възможен сценарий е доброволното предоставяне на информация за происхода. В, към момента разпоредбите на този регламент не засягат защитените географски указания или регистрираните търговски марки. Колкото разбираме, ще има специфични изключения, проведени с този вид продукти, ще има допълнително получване на пазари, вашата мисля, ще излезе с решение по-късно, доколкото разбрахме не. И така, каква е гледната точка на производителите? За да може да се приложи това правило и за да може да се улесни позиция и, дейността на контролните органи, договорено вече за по полският контролен орган, който представлявам, трябва да се направи преди всичко определение на основната съставка, която намирам в член 2 алинея 2 по точка Q. И там има е, дефиниция, дефиниция в две части. Първата част Thank you първият случай засяга задължението за докладване на происходът на основната съставка. И тук се стига до много сериозен проблем при тълкуването. Въпросът е, че регламентът би следвало да се прилага независимо от това как точно се обозначава происхода, страната на происход. Тоест това може да се случи чрез а, пиктограма, символи, термини или с текст, като може да се позовава конкретно на географския регион или страна. Какво е важно за производителите, особено тези, които произвеждат своите стоки с няколко съставки. Важно се отбележи, че не се прилага регламентът в случаите, когато географските термини включват обичайни и общи имена, но не, позно... не оказват ясно страната на происход или мястото на происход. Което е много важно за производителите, тъй като на пазара има много голям продукти, където на чието етикети се опозовават географски наименования, свързани с производството на продукта или е, традицията на производство в даден регион, но не засягат е, целият е, процес или происхода на продукта. Така, например, в Полша унгарският голаш е много популярно ядене, което няма нищо общо с происхода от Унгария. Характеризират го някои специфични съставки, като например лютият червен пипер в случая с голаша. А сега, ако погледнем какви са очакванията, свързани с този регламент, ами всеки законодателен акт на Европейския съюз е съпътстван с очаквания. Очакваме от регламента да бъде възможно най-ясно разписан и лесен за прилагане от производителите на хранителни продукти. Затова трябва да е възможно най-малко полето за тълкуване и разбира се, производители биха искали правилата да са хармонизирани на европейско равнище по отношение на происхода на основната съставка, или казано друго време, и би следвало да се обхванат всички държави членки. И тази последна идея, която споменаха, именно идеята за нужда от хармонизиране на правилата, не е пряко свързана с факта, че много държави членки в момента изготвят собствени правила за етикетиране маркирането на происход, страната по происход. Това може да доведе до несигурност за производителите, тъй като всяка държава членка има свои собствени изисквания, които не са познати на всички останали и се оказва, че всъщност правното положение е много неясно за самите производители. За тях също така не е ясно е, дали се предвижда взаимно признаване между държавите членки. Освен това, съществуват и разлики в критериите между различните правила. Някои вериги от супермаркети или други продаващи на дребно за потребителите, се възползват и въвеждат собствени правила или критерии. Тоест положението е много разпокъсано в рамките на Европейския съюз. Има съчетание между европейски и национални критерии. Нека сега да видим какви според нас са предимствата на регламента, който тук ще беше публикуван. Промеса ще се прилага във всички държави членки на Европейския съюз, което за нас гарантира нужното равнище на хармонизиране на европейско равнище. Предоставя същото така гъвкави указания за происход, както и специфични разпоредби за начинът по който трябва да се опомене е, страната на происход на основната съставка за производителя списъкът е доста изчерпателен и се дава възможност също така на производителите да използват вече закупени продукти, за да се из, избегне разхищението на продукти. Ако са негативните последици. Ами на по-место продължава възможностите от е, разминаване в тълкуването на регламентът и също така продължава да има неяснота относно определението за основна съставка. Освен това, от е, производителите се очаква да осъществят някои важни промени. Не всички производители ще бъдат засегнати, разбира се, но има два конкретни случаи, в които посетите ще трябва да осъществят някои промени вследствие на влизането в сила на този нов регламент. Като тези промени ще засягат цялостната им дейност, начинът по който се здобиват с суровините за производството си, гарантирането на нужното количество, но също така ще трябва да се приспособят към различните суровини, които са с различен происход, ще се нуждаят и повече конкретна информация откъде идват съответните хранителни продукти. Поставя се и въпроса за складирането и съхранението на съответните суровини, различните системи за, иденти... за идентификация и проследяване на происхода на суровините. Също така би трябвало да се гарантират проверки на вътрешно равнище в производителите с цел гарантиране на качеството и надежното етикетиране. До защо? за нас е много важен по-продължителният период на приспособяване към новите разпоредби, т.е. до април 2020 година. Един от основните опасения на производителите е свързано с много широкото поле на възможност за тълкуване на новото законодателство, което е свързано най-вече с определението за основна съставка, като е възможно да има различно тълкуване, тълкуване не само между държави членки, но дори между отделни производители и дори е, между отделните компетентни държавни органи. Възможно е инспекциите да се повършат по различен начин. Дори в Польша имаме различни видове проверки и различен подход на различните инспектори. и подобни разминавания могат да се окажат много сериозни, защото те могат да доведат до административни санкции и налагане на глоби за производителите ето защо пак повтарям, за производителите е много важно да има единно и ясно тълкуване на правилата. Ето защо ние настояваме за публикуване на ръководни насоки от страна на Европейската комисия. В тях би се да се съдържат конкретни примери за това как се прилагат някои конкретни е, разпоредби, като би следвало да има примери за общите разпоредби и конкретни примери за отделни стоки. Очаква се тези ръководни насоки да съдържат не само описания, но и конкретни примери секция с въпроси и отговори, тъй като посетителите имат много технически въпроси, свързани с конкретното прилагане на практика на правилата. И публикуването на подобни насоки страна на Европейската комисия ще намали свободата на тълкуване и разминаването в тълкуването между производителите и компетентните органи, ще гарантира хармонизирането на вътрешния пазар. Така че в заключение подкрепяме регламент за, за изпълнение на Европейската комисия. Според нас има повече предимства, отколкото недостатъци факти, но настояваме за публикуване на ръководни насоки и за постигане на хармонизиран подход във всички държави членки по отношение на етикетирането на страната на происход. Също така бихме искали националните разпоредби, които междуправно са ги прияти да бъдат адаптирани към европейският регламент. Благодаря ви. А сега давам думата на следващият ни оратор господин Якобс. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на шамът на Европейският парламент. Докато председателя ми се появи на екрана, бих искал да ви благодаря за поканата за участие в днешното изслушване. Аз съм местни председател на Food Drink Europe. Ние сме организация на производителите на храни и напитки в Европейския съюз. Имаме 25 национални федерации, които са членове на нашата организация, 27 отраслови асоциации на държавите членки, които обхващат всичко от хлебарите през производителите на кафе и бира, през производителите на шоколадите и нататък. И също така имаме и 21 дружества, които служат за свръзка. Ние всъщност представляваме най-големият сектор манифактура, сектор в Европейския съюз по отношение на оборота, добавената стойност и на, на създадените работни места. Всъщност Европейския съюз не е ние сме най, сектор с най-голям износ в Европейския съюз, за което много се гордеем. Много голяма част от търговията е в рамките на вътрешния пазар. Всъщност продажбите в рамките на вътрешния пазар представляват близо 90% от общия оборот от продажба на храни и напитки и вътрешно европейска, на програмата на Европейския съюз е в размер на приблизително 250 милиарда евро годишно, което показва, че веригите на доставка са много добре интегрирани, работим трансгранично и много е стабилна също така търговията с суровини, особено по отношение на млякото и млечните продукти. Има много активна търговия между отделните държави членки на Европейския съюз, което е много важно, като си има предвид, че отбелязахме 25 годишното създаване на вътрешния пазар тази година. 70% от производството на нашите скотопански производители се е, използва за допълнителна преработка. Т.е. има много пряка връзка между първично скотопанство и преработка на хранително-вкусовата промишленост. Няколко думи за правната рамка. Припомня ви, че ви тук в парламента, заедно с съвета и комисията, вече значително разширихте законодателната рамка с новият регламент за информация на потребителите. Има и други допълнителни мерки. Има също така и е, много е, различни доброволчески схеми, като последният, е, а именно доброволната схема за етикетиране на происхода на месото е много важна инициатива. Честно се твърди, че индустрията не иска да осигури нужната прозрачност и се противопоставя на информацията за происход, но това изобщо не отговаря на истината.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 компаниите все повече се възползват от зеления интерес на потребителите, който вече беше споменат. Но за да могат да го направят, трябва да отговорят на три условия. Първо, трябва да има интерес от страна на потребителите, който не винаги е на лице навсякъде. Трябва да има също така а, и желание да се плати за допълнителната информация, т.е. често потребителите не са готови да, да платят повече, дори да се интересуват информацията. И на трето място трябва да е оперативно възможно с много сложните вериги на доставка в сектора на кафето което, например, е много трудно, да не кажа невъзможно това да се постигне. Има много доброволчески схеми на пазара и а, близо 1,5 милиарда евро добавената стойност на защитените географски указания. Т.е. има а, и добавена стойност в тези доброволни схеми за обозначаване на происхода по този начин се дава нова стойност на традициите за, на простатачени региони. Също така това е много важен елемент за реклама на производството на хранителни продукти от Европейския съюз за износ в трети страни. Няколко думи за приятите законодателни мерки в държави членките бяха представени. Започваме с Франция. Ако погледнете различните мерки, има доста сериозно разминаване в съдържанието им от гледна точка на разпоредбите, на, периодът им на валидност и на това дали ще има някаква форма на оценка или не в край този период. На първо място стана ясно, че първите доклади би, следвало да бъдат получени до края на годината, т.е. ще можем да видим първи резултати за това какви са последиците не само за потребителите, но и за производителите и за търговията. Тези нови мерки се, предлагат, се предвиждат като експеримент, но при това те имат незабавни последици за дружествата, които трябва, които трябва да променят своите схеми за доставка, да променят елементи от производството си и да се приспособят субекти, макар да, да имаше и възможности за въвеждане на клаузи за признаване, това не може напълно да се, се оказа, че това не, не е достатъчно за да се национализира отново производството. Например, производителите е, на колбаси в Франция не могат да разчитат е, нито не само на производство на свинско месо за производство на шунка, например, защото просто няма достатъчно производство в страната и те са принудени да продължават да внасят от други страни, но пък са подложени на е натиск от някои големи вриги от супермаркети, които искат всичко да бъде произведено само във Франция, което в някои случаи води до 20% загуби за тези компании и 20% намаляване на вносят от, от други страни, което по своя страна води до да променя в а, а, веригата на производство, например, с на някои държави или изобщо закриване на някои елементи на производство, без въобще да споменаваме липсата на ефикасност по отношение на мерките за борба с разхищението на храни, например. Сега въздействието за, върху търговията в рамките на Европейския съюз, които водят до по-ниска ефикасност на мерията на доставки, като в крайна сметка това води до увеличаване на цените на, на суровините, което по късно най вероятно ще, се, ще се отрази в крайна сметка като по-високи цени на крайните е, стоки. Така че в крайна сметка всичко ли да стигне там или няма да се стигне, но това е възможно по всички положения има по-силен натиск върху системата. Възможно това е, е по-силно и по-осезаемо за малките компании, компаниите, които работят в близост до гранични региони и които в по-голяма степен зависят от а, а, вносни суровини за производството си. И получването на Европейската комисия вече даде идея за това преди няколко години. Очаква се между 15, 20 до 50% по-високи оперативни разходи за някои производители в областта на месото и местните продукти, до 45% в областта на млякото и млечните продукти, особено в пограничните региони. Това беше от теоретична гледна точка. Сега вече сме на реалното въздействие върху пазара. Например, забелязва се значително намаляване на износът на мляко от Белгия към Франция за въвеждането на указа във Франция, т.е. 17,7% само за първите 12 месеца след въвеждането на новите разпоредби, което никак не е за пренебрегване. Същото въжи той задал ви пример с а, млякото, но дори и износът на мляко на прах а, за Франция почти напълно е изчезнал. Тоест, виждате, че този национален подход и този задължаващ подход на национално равнище може да има сериозно въздействие върху търговията в рамките на вътрешния пазар, защото е, може да отбележим като тенденция и в износа от Германия в Франция или от Швеция към Франция има намаляване на износа на месо с 30%. Т.е. започва да се забелязват първите последици от тези мерки на пазара. Имаме и други притеснения, които са от процедурно и друго естество. На първо място е, е, изисква се държавите членки членки да докажат, че има някаква връзка между качеството на храните и происхода. Ням, нито една държава не го е направил към момента. Трябва също така да се докажат наличието на истинско, истински интерес от потребителите, който също не е доказан. Така че се питаме дали действително целта е да се отговори на интерес на потребителите или има други цели. Испански указ изрично а, постановява, че тези мерки се предприемат от протекционистични подбуди. Така че се чудим да е това. Действително беше целта на тези вид разпоредби. А по отношение на а, зачитането на върховенството на закон, на установи се, че някои страни, като Италия и Румъния, например, са приели законодателни мерки без да се Европейския съюз, което всъщност противоречи на процедурите, разпоредени на европейско равнище. А, тук говорим за националните елементи, но има и международни последици. Някои от международните ни партньори не са много доволни. Канада каза, че вероятно ще въведе оплакване срещу Италия в рамките на СТО по отношение на пастата. Така че очевидно, че има последици и на европейско равнище, и на равнище извън Европейски съюз. Трябва да се установи за подобни мерки след това, което все още до сега не е изпълнено. А за нас пък е много трудно да имаме ясна представа какво точно е състоянието с прилагането на тези национални разпоредби, така че е много голяма неяснота има в момента. Също така се оказва, че оценката на въздействието на Европейската комисия в някои случаи се пренебрегва, както по отношение на увеличаването на оперативните разходи за посетителите, така и по отношение на въздействието на ни на производство и нейната коректна способност на световно равнище. Както вече споменахме, въвежда се а, етикетиране на происхода на основната съставка. Няма да подробности, само ще се съглася с колегата. Добре би било да има хармонизиран подход за етикетирането на происход, страната на происход на основната съставка, но това най-вероятно ще сложи край на предприемането на национални мерки, тъй като съвместното съществуване на национални мерки и мерки на европейско равнище е нежелателно, дори невъзможно за производителите. И всъщност някои държави, които са въвели национални разпоредби, ясно са заявили, че ще сложат край на тези национални мерки, ако се приеме законодателният акт за етикетиране на происход на основните ставки на европейско равнище. Това вече е факт, така че се надяваме националните мерки да бъдат простановени. Също така има и липса на яснота която трябва да се преодолее. Работим за хармониз... хармонизирани насоки за индустрията, която да помогне нашите членове да, изпъл... да прилагат на практика регламента. В заключение бих искал да подчертая, че веригите за доставки на хранителни продукти в Европейския съюз не се спират пред границите. Нито една държава в Европейския съюз не е автономна по отношение на хранителното си потребление. Тоест, зависим едни от други, веригите, с които разполагаме, са ефикасни. Целта им е да избегнат колкото е възможно разхищението на хранителни храни и гарантират наличността на хранителни продукти през цялата година. Ако искаме да, избера, да поемем по пътя на националните мерки, ще загубим най-важното който имаме от Европейския съюз, а именно вътрешният пазар. В крайна сметка никой няма да спечели от а, подобни национални подходи. Всички ще загубим. Към момента разполагаме с изчерпателен набор от а, разпоредби, които защитават а, потребителите от етикетиране за происход, което може да подведе потребителите в заблуда. И когато е възможно, нека да има по-голяма яснота за происхода. Тоест, нека да се опитаме да насърчаваме доброволното етикетиране на происхода, нека да работим заедно, а не да едни също други. Благодаря ви. Думата има следващия оратор, господин Карар. За 10 минути. Buongiorno a tutti, eh, avrei bisogno della Добър ден на всички. Искам да ви представя някои слайдове. И ви казвам още веднъж добър ден. Благодаря за отправената към мен покана да участвам в е, това заседание. Аз съм представител на Националната организация по ризопроизводство и се радвам, че днес мога да реферирам днес за ориза в Италия и в Европа и за означението за происход. Национален ризи, какво представлява тази организация? Това е публична организация, която се контролира от Италианското Министерство на селското стопанство и горите. Нашата задача е да защитаваме нашето национално производство – но в изследователския център да намираме и решения за устойчиво оризопроизводство. Ние сме организация, която в ръководството се включва производители и работници. Аз произвеждам също ориз в Италия. Италия е най-важната страна оризопроизводител в Европа. 52,20% следват Испания, Португалия, Гърция, Румъния, България, Унгария. Ние обаче е, осигуряваме само 0,2% от производството на ориз в света. Една от особеностите на италианското оризопроизводство е, че се дават е, различни имена на различните сортове карнароли, арборио, виалоне, нано. Та тези е, имена вече се превърнаха в марки. Искам да припомня, че Европейския съюз чрез комисията призна европейското ризопроизводство за публична ценност, що се отнася до опазване на околната среда. Нашето ризопроизводство е устойчиво по отношение на екологичните аспекти и дава безопасност на производителите по отношение на вкусовите качества и е, като цяло качеството на ориза. Тези качества не винаги се откриват във вносния ориз. Например, като погледнем указанията към стоките, е, на ЕФСА, всъщност там се установява, че често при вносът на ориз басмати има остатъци от фунтики, фунгициди, като карпентазим и това е забранена съставка в Европейския съюз. През 2006 година европейският и италианският оризов сектор пострадаха от внос от САЩ, където в е, Ориза бяха открити остатъци от ГМО. Реакцията на италианският е, сектор беше, че ние предприехме доброволни действия. Беше създадена и колективна марка Ризо Италиано, която се управлява от нашия компетентен орган. Марката е международно регистрирана и гарантира происхода и качеството на ориза, който се е, произвежда от италианските предприятия и се е, търгува от тях. Всъщност е, това Ризо Италиано като марка беше отговор на вносния турист от САЩ. Всъщност, е, мога да посоча, че европейският е, и в частност италиенският е, ориз включва определени сортове, които се използват за приготвяне на определени рецепти и освен това известна италианска марка е италианското ризото – но нашия турист е подходящ и за под... приготвяне на други важни ястия. Оризът, който се отглежда в Европейския съюз през последните години обаче, страда от внос, от ефтин внос. През последните 10 години вносът се увеличи с 50% и половината от ориза, който се консумира в Европейския съюз е вносен. 25% от вносния ориз идва от държави, в които изискванията за опазване на околната среда, също така социалните и гражданските права не се спазват. Например, Камбоджа. Тук ви препоръчвам да прочетете съответната документация, като там акцентът се поставя върху ориз и захар – и е, се посочват и нарушенията на правата на човека. Искам да посоча, че на 23 януари тази година проведохме един форум за Ориза. Бяха разгледани много теми, сред които необходимостта от спазване на принципа на реципрочност в социалната сфера, трудово право, също така и екологично законодателство. Италианският е, ориз или по-скоро италианският е, сектор на оризопроизводство също се бори с е, явлението саундинг. Ето виждате, че тук е посочен етикет – за ризото, но в тази котия няма италиански сорт, въпреки че се посочва арборио. Това е търговско наименование, но това не е ориз, който може да се използва за ризото. А, виждате тук в тази купичка, че става дума за ориз, използван за гарнитура. И накрая искам да посоча следното – Италианските оризопроизводители в голямата си част подкрепят не само етикетирането на происхода, но и е, въвеждането му като задължение. Има много малка част производители, които смята, че това не е достатъчно да се решат проблемите в сектора. Но що се отнася до италианското и европейското оризопроизводство, това, което ги отличава от преработващата промишленост, т.е. мелниците за ориз, е, че мелниците за ориз са по-скоро за доброволно етикетиране на происхода. Дилемата в Италия е дали да се говори за Made in Italy или за Italian Made. Благодаря. Аз също ви благодаря, казва председателката. Сега госпожа Никало Копол от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, че ме покани да присъствам на обмена на мнение относно по след приемането на новият регламент относно етиктирането. Целта е да, да видим дали, дали са дали, дали новият регламента постига своите цели, дали отговаря на очакването на потребителите и така нататък. Важното за този акт за изпълнение той всъщност този документ е резултат от дълги дискусии, е, започнали още по времето на предната комисия след регламента за информацията относно храните тъй като проблема винаги е бил много спор, спорен и винаги е разделял включително и парламента и държавите членки. В крайна сметка се е постигна компромис относно по-строги правила на Европейския съюз, дефиниция за етиктиране на происхода, както и въвеждането на задължителното етиктиране на някои видове месо. Имаше и много дискусии относно други категории продукти, храни, но а, не се стигна до съгласие, така че комисията се спря на няколко продукти продукти, като млеко, млечни съставки, както и основните съставки на голяма част от храните резултата беше следния. Задължителното етектиране на происхода има добри последици относно що се отнася до употребителите и отговаря на интересите на, евро, на европейските производители, но има някои отрицателни последици на единният пазар и за операторите, търговските оператори. Так... Така че първият първият задължителен регламент, комбиниран с доброволческата схема, е добрият вариант. Това, това беше решението на комисията. Беше въведено и още едно правило, според което, когато е, е, е, етиктирането съдържа информация за происхода, използвана като реклама, се смята, че това не подвежда а, потребителя. И а, както и въвеждането на происхода на основният ингредиент, ако не, основната съставка, ако тя не е същата като останалото или е, останалите те съставки или страната на производство. Това бе прието за дискусията започна през 2014-2015 година и в крайна сметка нормативната уредба бе приета само преди няколко дни след дълги спорове и разнопосочни виждания, на които трябваше да се намери а, консенсус, нещо, което комисията направи преди няколко дни. Сега а, нормативната уредба дава известна гъвкавост, а, включително възможността за оповестяване на региона, както и а, различните модалности, а, за поднасяне на информацията, до толкова доколкото информацията е ясна и ясно обозначава а, происхода на преработената готова храна. Сега, същевременно има някои национални мерки. Седем държави членки са приели национални правила, из, изискващи задължително оповестяване на происхода на местните съставки, млечните и тези за млечни продукти. А, това тези задължения за сега са с ограничен характер и ограничен страх. Много от тях ще изтечат през 2019 година и държавите членки са обещали да представят на комисията резултати от проучвания относно последиците на тези правила върху вътрешния пазар и пазара като цяло цяло. След като получиме тази информация, е, ще я разгледаме надлежно. И ще направим съответните заключения относно по-нататъчните е, политики в областта на е, общностно ниво изтичане срока на правилата на държавите членки не, не означава автомат, автоматичното им продължаване, т.е. държавите членки, ако искат да продължат действието на мерките, ще трябва да нотифицират е, Европейската комисия за това си желание. Сега не всички държави и членки са приприели подобни мерки и това от, е, така е от, доста ясно е, отразява е, становищата, такива каквито бяха преди няколко години. Е, държавите членки, които бяха разочаровани от е, прекаленото забавене на мерките и недостатъчните стандарти, предприеха тези е, правила, но това в никакъв случай не е мнозинството от страните. Комисията е готова да продължи да работи с е, държавите членки, за да подаде необходимите обяснения и изяснения, свързани с е, актовете за изпълнение. Сега давам думата на колегите за въпроси и оговор, отговори. Кой иска да... Ако някой иска да, да вземе думата, моля, запишете се. Господин Адош. Е Благодаря, уважаеми колеги, уважаеми експерти. Искам да ви припомня, че на 1 март приехме регламента за меда 4 пети от депутатите го подкрепиха и очакваме от комисията и държавите членки да дадат възможност за търговия с висококачествен мед и да противодействат на измамите. Разбира се, има определени търговци, които смесват меда и по този начин извършват измама. Един много мил мой познат ме информира, че ситуацията не се подобрява, точно обратното става по-лоша. Смесват се продукти от е, мед, които не са европейски, с европейски продукти. Тези е, подправени продукти идват от Китай, смесват се с европейски продукти продукти и, например, унгарският акациев мед можете да намерите по-ефтино под формата на такива смесени продукти в сравнение с нормалния унгарски акациев мед. И това се отразява много зле на бранша. Кои регламенти, какви правила трябва да спазваме, така че производителите в Европа наистина да получават европейски мед и медни продукти, могат ли тези означения за происход да се въведат на доброволна основа? Каква трябва да направим, за да забраним на европейския пазар тези е, подправени медни продукти? Еванс. Eh, благодаря. И аз искам да благодаря на нашите експерти. И искам да се обърна по-специално към господин Кара. Ние много сме разтревожени е, от въпроса, свързан с Лури. Записахме на комисар е, Велстром. Е, е много чакаме, чак, чакаш, чаках чакахме отговор за 11 април до 31 май. Нищо не получихме. Работната група излезе с известни резултати. Това е един много чувствителен сектор, защото знаете, че с Азия, Камбоджа, Лаос, Меркосур имаме договорености. И политиката на Европейския съюз в, в областта наистина е катастрофална. Дали а, примерно Made in Italy, както сложите вие на вашите пакети, ще е достатъчно. Или смятате, че трябва да има специална програма за реклама, за да могат хората да знаят наистина откъде идва ориза, защото смятате ли, че само Made in Italy ще бъде достатъчно насърчаване за е, потребителя да купи? Е, смятате ли, че можем все още да, да Спаси ме е, Ориза и отрасала Ориза, защото аз съм свидетел на изчезването на Ориза в цели области в е, Испания, включително и, и Валенция. И региони като Андалусия е, и Барселона много малко остава, за да, да, да, да загубят и те е тази култура. Така че кажете какво мислите по въпроса. Господин Андрио. Благодаря, госпожо председател. Не се очудвам от отговора на комисията. В крайна сметка, свикнали сме на подобен тон, но, но винаги се стряскам от тази непоследователност има 8 различни видове опити. Има направено анализ. А вие не сте направили анализ на тези 8 модела. Странно е. И, и а, почудващо. А, в крайна сметка ще си умреме глупави. Нещата върват а, бързо. Имате и технологии, които дават възможност да се реагирам. и не, нека да служи за нещо тая комисия. Е, спешно е. Потребителите днес са взискателни. Те искат да знаят какъв е происхода. Те искат да знаят каква, какъв е състава на продуктите Появяват се болести, има проблеми с рак на, панкреас, на панкреаса, на гърдата, има проблеми с свръхтеглото, с наднормено тегло и така нататък. Така че трябва да се действа, господин председател Правени са, правени са опити, има набрани, е, набран опит, ами трябва да се направи оценка на тези резултати, за да, защото ако не го направиме, времето и е, изискванията на потребителите ще наберат много скорост трябва, трябва да, да, да, да забързаме. Не, става, не става дума за мало. Е, за, мал, за малък и незначителен проблем. Трябва да се събудиме. Става дума за 500 милиона потребители, които ние трябва да представляваме. Госпожо председател, трябва да побързаме, процеса трябва да се ускори. Господин Дорф. io volevo tornare sulla questione del riso e sono d'accordissimo con quello che ha detto аз съм абсолютно съгласен по отношение на оризопроизводството с казаното до сега. Етикетирането на происхода може да даде принос, но това, което е важно е вносът от страни където има проблеми, като Камбоджа, например, да се ограничи сега Камбоджа. Аз бях преди няколко месеца там и мога да ви кажа, че това не е демократична страна. И това, което е по-лошо, е, че става дума за страна, която се намира в бърз растеж. И ще трябва да погледнем каква е ситуацията на място. Не трябва да чакаме години наред. за да променим митническите преференции. Като погледнем една страна като Камбоджа, можем да кажем, че това е важна юго-источна страна в Азия, важен конкурент на италианското оризопроизводство. Като погледнем условията на място, там има нулева ставка на митата и мисля, че подобно нещо не трябва да се допуска. Госпожа Каденбах иска думата. Благодаря много за направените презентации и аз мога да се присъединя тук към колегата Дартман. Трябва да видим целия проект на Европейския съюз. Много често ние дискутираме по-отделно, за отделни сектори, полит политика на здравеопазване, на селско стопанство, вътрешен пазар, но мисля, че въпросите, които разглеждаме днес, не могат да се разделят на такива сектори. Аз мисля, че именно етикетирането на продуктите допринася първо за това, че не искаме да бъдем протекционисти, но даваме възможност на производителите, на потребителите, извинете, да вземат информирано решение. Продуктът идва от конкретен регион и аз искам да допринеса, че първо трябва да се избегнат е, въздействията върху климата и е, по тази причина да има къси транспортни пътища. Също така създаване на добро качество на живот в този регион. Съвсем целенасочено да се вземат решения от потребителя за подкрепа на определени региони, но това той може да направи само ако знае происхода на продуктите. Така че ако ние в смисъла на кохезионната политика, екологичната политика или търговската политика действаме и мислим, са ни необходими тези етикети, за да може потребителят да взема информирано решение. Това не е свързано с протекционизъм, а потребителят да може съвсем съзнателно да каже, че желае да поддържа, да подкрепя даден регион, като закупува продукти от там, иска кратки транспортни пътища и мисля, че от тези аспекти мисля, че е, е необходимо едно е, етикетиране на происхода, което да помогне на потребителите да вземат информирани решения. И то не само по отношение на ориза, а на всички хранителни продукти. Uh, Благодаря. И господин Декастро е нашия последен изказващ се. Благодаря, колеги. Искам да кажа само няколко думи. А, госпожа Каденбах всъщност каза голяма част от това, което исках да кажа. Важното е наистина потребителя да може да бъде информиран, за да може да направи е, свободен избор. Не става дума да бъде е, насочван към е, потребление, а просто да бъде информиран. Поне Понякога има някои неща, които насърчават купуването, като да речеме триколора, там цветовете на знамето или подобни. Аз лично цена свършваното от комисията и комисаря Кютис. Но смятам, че това, което ние тук сме е, направили тук, в нашата комисия, в е, е, пленарната нашите искания и постижения някакси не бяха взети предвид от комисията и колегата Андрия много ясно го отрази. Ние трябва да предоставим на потребителя информация. Ето, да, да бе, бе, бе, бе даден, например, с а, меда. Но, примерно, ето, производителите на домати в консерва, в а, консервени кути. Испанци, португалци, италианци а, трябва да, да, трябва да казват откъде са доматите, защото понякога се купуват домати от Китай и след това се а, е, а, е, преработват в а, е, Италия или Португалия и се, и се оказват а, домати от Италия или от Испания, испански или португалски домати. Така че трябва много да внимаваме. Тук ставаше дума за 45% допълнителни разходи за етектиране. Аз мисля, че тази цифра е, е неточна, че има преувеличение. Не знам как сте изчислили това. Но многократно сме обсъждали този проблем. Знам, че не можем да постигнем консенсус, но в крайна сметка трябва да намериме общ терен и да вземеме предимно предвид желанието на нашите потребители. Благодаря. Сега ще помоля нашите експерти да реагират на казането от нашите депутати. С кого да започнем? Може би с обратен ред да започнем с комисията. Uh... Благодаря. Е, ще реагирам на казаното за меда и сместа от смесването на европейски мед с китайски мед. Принципът е, че всяка сигурна храна, която е безопасна, може да присъства на пазара на Европейския съюз. Не трябва да се използва а, происхода за въвеждане на бариери на пазара. Цел, цел, целта не може да бъде да а, е, пречиме на китайският мед да бъде на европейския пазар. Стига продукта да е безопасен. Но разбира се, трябва да, да се подсигури необходимата информация на потребителя и той да знае дали купува европейски продукт или китайски продукт. Това трябва да бъде целта на етиктирането като цяло. Сега, що се отнася до изказването на господин Андрю. Не, не, не, не сте груп, но несправедлив бих казала. Не трябва да забравяте че така не е, не е честно за хората, които наистина а, смятат, а, че информацията трябва да бъде прозрачна. Но служите нещата в контекста им. От 75-та година а, етиктирането на происхода се считаше от съда като едно препятствие за вътрешния пазар. От тук и критичната позиция на комисията а, и законовата рамка знаете, че виждате, че страшно много нещата отидаха много напред и от гледна точка на законодателството, както и от така има много повече откритост и гъвкавост относно происхода. Е, струва ми се, че достигнатият напредък през последните години се равнява на революция. Дори имаше така реакция от страна на Канада. Не можем, разбира се, да откликнем на всички очаквания на европейските граждани и трябва все още да съчетаваме различни интереси. Международната търговия, потребителя, единния пазар и така нататък. Та не е много лесно на комисията да въведе задължение за опозначение на происхода на всички продукти. Тук става, става дума за е, задължително е, обозначаване на основата на доброволно. Така че комисията предлага, след това законодателя е, одобрява и накрая държавите членки е, приемат или отхвърлят. Така че За това нещата отнемат време. Не сме получили за сега отчети на държавите членки, но щом ги получиме, разбира се, ще ги раз... проучиме подробно. Господин Кар, да отговоря на различните е, изказвания. Да, има има много така тревога в нашия отрасъл. На Международния форум на Ориза беше изразена дълбока загриженост. Аз лично съм оптимист. През 73-та година комисията си затваряше някакси очите пред нулевите ставки на, за вноса на този продукт. След това обаче ние е, работихме заедно с Франция, с други страни и комисията така като че ли отвори очи, но накрая документа, който приехме е, и е, документа свързан с с защитеното, защитените географски указания, доказа, че нещо не е в ред. Прави сте, че Камбоджа вече не се смята за страна, ако на происход. Но нека не забравяме, че, че, че, че там има и европейски предприятия, има американски, които са на място, так, така че ние включително сме сигнализирали някои е, нередности на Олаф. Така че трябва да продължиме да бъдеме наистина много е, сплотени. Мисля, че можем да можем да спасим отрасъла, имаме единни цели, стремим се към едно и също, еколо, еколо, еколо, екологично производство в региона на Гладвилкивир, на Рона, на По, чрез заливане нещо, което пречи на а, е, солената вода да напредва и да навлиза а, е, в. А, е, обработваемите земи и а, това е положително за отрасъл. Сега, за сега доброволните схеми трябва да бъдат засилени също. Също така проблема за реципрочността трябва да се разглежда. С някои споменаха и за допълнителните рекламни допълнителни рекламни кампании, които да отиват отвъд разрешеното до сега в законодателство. Колкото до Италия, в скоро време ще предприемеме е, една кампания за по-доброто опознаване на италианския урис. Е, Господин Якобс. Благодаря ви и много ви благодаря за интересните въпроси. Ще се опитам да ги обобщя при отговорите си. Никой не се противопоставя на желанието за повече прозрачност тук. Ние много държим на тази идея, но проблемът е когато тя води до сегрегация на производството, повече е, разхищение на хранително производство, увеличаване на производствените разходи и в някои случаи целият процес на адаптиране на веригата е много сложен. Така че в някои случаи им се струва, че е, се стига до положение изходно на параграф 22 от тази гледна точка. Бихме искали да имаме повече подробности и се надяваме да получим тези подробности по по-хармонизиран начин от Европейската комисия, т.е. не да се предложат 8 различни начина за изчисляване на въздействието върху потребителите, търговията, посетителите и т.н. Важно е също така да признаем, че целта е не само да се, да се предостави информация на етикета за просителите, трябва да се промени цялата система, която стои за тяхното производство. Но, разбира се, ако има достатъчно желание от страна на потребителите, ако има възможност да се използва системата, посетителите са готови да спазят новите правила, защото виждат интерес и добавената стойност. Така че трябва да се опитаме да помогнем на отраслите, които се сблъскват с економически трудности, като например на оризопроизводството, млекопроизводството и както вече казах, пасти производители и е, хранителната индустрия са пряко свързани, така че трябва да помогнем на всички, но преди всичко трябва да се опитаме да е, правим по-добра реклама на много висококачествените продукти и произвеждани от европейски съюз, сравнени с останалата част от света, вместо да водим подобни вътрешно европейски дискусии за вътрешния пазар. Благодаря ви, господин Яков, думата да госпожа Козловска. Много ви благодаря. Съгласна съм с а, колегата преди мен, който постави гледната точка на производителите. Редица проучвания на пазара показват, че като цяло производителите искат да отговорят на исканията на потребителите. За целта се търсят различни решения, включително и новаторски решения, свързани с происхода на продукта. Това е един от най-важните искания на потребителите, на които се опитват да отговорят производителите. Ето защо Законодателството в тази област би следвало да бъде лесно приложимо от практическа гледна точка и то от всички, а не да засяга само един сектор, без да засяга останалите. Много е важно критериите, които изберем, да могат да се приложат и да бъдат познати на всички, а не да бъдат изненада за производителите. Трябва да разгледаме внимателно предимствата и недостатъците на това предложение и ако подобен подход доведе добри резултати, ще го имаме предвид, но без доказано на положително на въздействие. да се стигне до някаква последна система за текиране на происхода, това може би не е най-добрата възможност. А ако се стигне до доброволна система, трябва все пак да има някакъв хуманизиран поход на европейско равнище и в това отношение регламент за изпълнение на Европейската комисия е с това стъпка напред. Ами, благодаря ви за дискусията, благодаря на участниците в а, дискусионната група и накрая за заключение на днешното изслушване давам думата на председателя на Комисията по селско стопанство господин Декастро. Благодаря ви. Ами, всъщност нямам а, да правя някакви а, големи обобщения. Бих искал само да благодаря на всички участници. Разгледахме го от всички възможни гледни точки. Става дума наистина за много сложен и много деликатен въпрос, а именно етикетирането на страната на происход на хранителните продукти. Ние бихме искали желанието изразено от мнозинството на членовете на Европейския парламент да се превърне в реалност, т.е. да се превърне в законодателно предложение на Европейската комисия. Смятаме, че трябва да разгледаме по-задълбочено въпроса. Има различни гледни точки, различни перспективи, и а, подобни инициативи могат а, да се предприемат отново съвместно от двете парламентарни комисии Комисията по сельско стопанство и Комисията по околна среда. За целта, може би, трябва да се разгледат и други доводи, които да могат да подобрят а, информирането на европейските потребители. Нямам какво повече да добавя. Мисля, че днешното изслушване беше много полезно. За съжаление, обаче, понеделник следобед не е най-подходящия момент за организиране на подобни събития. Казвам го за нашите гости, тъй като повечето колеги пристигат в Брюксел в понеделник следобед и понеделник вечерта, затова и толкова малко от тях присъстваха днес, но все пак изслушването беше много важно, беше важна стъпка